отношение на ДДС, енергийния данък, корпоративното данъчно облагане, както и данъчното управление във връзка с правата за интелектуална собственост и безопасността на продуктите. В същото време трябва да вземем предвид и външните измерения на вътрешния пазар. През март месец за мен беше истинско удоволствие да чуя от господин Харбър, че вашата комисия е решила да даде на митниците много висок политически профил, като започна доклад по собствена инициатива за модернизация на митниците. Разбирам, че господин Салвини е поел тази задача и с него сте имали обмен на мнения вчера. Наистина, митниците на пръв поглед изглеждат по-скоро като технически въпрос. Материята наистина е много техническа и експертна, но в същото време тя е в сърцевината на вътрешния, на единния пазар. Като имаме всичко това предвид, не трябва да забравяме, че развитието и инициативите на комисията в тази област са движени от две основни цели – е да се улеснява потока на стоки за търговците, като в същото време се осигурява защита на гражданите и потребителите. Имаме различни начини за транспортиране на стоките на европейска територия. В същото време не трябва да блокираме по никакъв начин този внос. В същото време наблюдаваме различни аварии и катастрофи, например това, което се случи в атомните електроцентрали в Япония трябва, за да постигнем сигурност и безопасност, да се сътрудничим с всички власти, които са свързани с тези въпроси. Трябва, ние подпомагаме всички администрации в мерките, които се взимат, за да се предотврати внос на заразени стоки, на стоки, които са пострадали от радиацията в Япона. Много е важно гражданите да получават информация за всички тези стоки и тази информация да се разпространява в цялата територия на Европейския съюз. А за сега сме забелязали само много слаба радиация, много слабо заразяване в много ограничен брой от контейнери всички резултати от изследванията, които сме провели от проучванията, демонстрират много в така високата възможност на митниците в Европейския съюз да координират бързо всички усилия по границите, за да се гарантира защита срещу потенциално опасните товари. Позволете ми да ви уверя, че комисията ще играе много по-активна роля за в бъдеще в координирането на дейностите на националния пазар, надзор на националните пазари а, и митническите власти. Важно е да се осигури систематично сътрудничество, както и ръководната функция на властите, които участват в този процес. А, нека сега да поговоря малко за законодателната ми, законодателния ми дневен ред, законодателната програма по отношение на митниците. Вчера комисията прие предложение за нов регламент във връзка с интелектуалната собственост и правата на интелектуална собственост. Това е част от новата стратегия по интелектуалните права за Европа и аз предполагам, че вашата комисия ще играе много активна роля в последващите действия. Имаме предложение за преразглеждане на директивата, за да може да се предотвратят всички лоши последствия и да се прилага новата директива качествено. Имаме няколко ключови цели, например по-силно прилагане на правата на интелектуална собственост от митниците, защита на интересите на легитимните на законните търговци. Имаме редица въпроси, които възникват в връзка с нарастването на малки, понякога опасни пратки от стоки, които биват изпращани по почтата и нарушават правата на интелектуална собственост. Този проблем възниква, когато става дума за генерични лекарства, които се внасят от Индия и Бразилия, например, трябва да се разрешат тези спорове, за да бъде улеснено справянето с вноса на фалшиви стоки за в бъдеще. Предложението, което разработваме в момента, е от интерес за много заинтересовани лица. Като съзаконодател, като съзаконодателна институция, ние разчитаме на, на, вашията, на вашата подкрепа и се надяваме, че през 2012 година ние ще постигнем успех в това отношение. Другите ни приоритети през следващата година са свързани с модернизирането на митниците. Нека най-напред да се спра на актуализирания кодекс, митнически кодекс и а, неговите разпоредби. Комисията и митническите власти работят напрекъснато за да станат митническите агенции в Европейския съюз много по-добри и да работят много по-бързо. Разбира се, ние сме изправени пред предизвикателствата, свързани с нарастващата нужда от осигуряване на сигурност в един все, все по-либерализиращ се, извинете, глобален пазар. Нашите служби разглеждат съвместното прилагане на модернизирания, на актуализирания митнически кодекс от страна на комисията, на националните митнически администрации и търговците. За съжаление, до някъде дължащо се на економическата криза, изглежда много невероятно тези високотехнологични системи да бъдат готови за употреба до юни 2013 година. При оценката на ситуацията участваха много заинтересовани лица, националните мечестски власти, търговци, както и вашата комисия. Мога да потвърдя днес намерението си да предложа изменение на Митническия кодекс до края на тази година. С тези изменения целим следното. На първо място да се отложи датата на прилагане на кодекса. Това отлагане ще позволи едно постепенно прилагане на новия процес, който е обусловен от електронните средства, с които разполагаме. Това ще ни позволи да приложим и да се възползваме от е, основните ползи, които ни носи такова едно модернизиране. На второ място, хармонизиране на кодекста с разпоредбите на Лисабонския договор. А това хармонизиране е необходимо, особено по отношение на делегираните актове или актовите за прилагане на комисията. На трето място трябва да се коригират ограничен брой разпоредби в кодекса. Тези корекции са необходими, тъй като някои промени вече не са необходими след 2008 година във връзка с настоящото европейско законодателство или пък някои елементи се прилагат прекалено трудно или просто не работят както трябва. Не трябва да забравяме, че това няма да бъде просто занимание, не е толкова проста работата, тъй като имаме обвързваща крайна дата, именно 24 юни 2013 година. Трябва да разчитаме все повече на бъдещите договорности и разбирателство между участващите в преговорите страни. Няма смисъл да се започва отново дебата за целта и принципите на модернизацията на митническото законодателство. Няма нужда да повтаряме дискусиите, които се състояха между 2005 и 2008 година. Няма смисъл да си губим и времето, като започваме широко обхватни усилия, които да подкопаят работата на нашите економически оператори и нашите служби. Вместо това препоръчвам така ограничено и целенасочено, целенасочена намеса в кодекса, така че в крайна сметка да можем да започнем да прилагаме текста колкото е възможно по-скоро. Аз виждам много големи възможности, свързани с нашите усилия и особено в вашия доклад по собствена инициатива за модернизацията на митниците. основа на тази обща работа Комисията, Европейския парламент, съвет и националните митнически власти ще могат да прилагат и да приключат тази глава, свързана с модернизирането на митническия съюз. Сега ще поговоря малко за третия приоритет през тази година, а именно определенето на наследник на програмата за митниците 2013 година. Тук е важно да имаме връзка между информационните системи на митниците в целия Европейски съюз, така че да може да има обмен и споделяне на информация. Тук виждаме, така да се каже, голяма европейска принадена стоеност, свързана с тази програма като тези трансевропейски информационни мрежи представляват 75-80% от бюджета. Последното развитие, което виждаме, показва, че въздействието на програмата има много по-голямо значение, отколкото сравнително малкия бюджет, който се инвестира на европейско ниво. Миналата седмица се обърнах към форума на генералните директори на митническите агенции, които се бяха забрали за да обсъдят някои сериозни общи предизвикателства. Те оценяват високо програмата и оценяват това как бъдещата митническа програма ще донесе допълнителни ползи, както за економията от мащаба, така и за економии за националните администрации. Ние трябва да помислим за наличността на съответното оборудване и инфраструктура във всички държави и членки. Това ще подпомогне и за разпределянето на товара, на натоварността и тъжестта, свързана с защитата на външните граници, нещо, което по географски и исторически причини е много по-тежко за някои държави членки, отколкото за други. Оценяваме и всички общи ограничения и проблеми за бъдещите инициативи. Междувременно, моите служби работят по оценката на всички налични опции и варианти за бъдещите програми за митниците. Може да очаквате предложение до края на годината, най-вероятно през месец ноември. Уважаеми депутати, представих ви така общ поглед върху законодателните предложения, които ще представим през тази година. Всички тези предложения биват движени от две основни цели, а именно да се улесни законната търговия и да се защитават гражданите в името на тяхната сигурност и безопасност. Споделих с вас със своите цели и очаквам с нетърпение нашите плодотворни дискусии everybody has also got a, a copy of the... Благодаря ви, господин комисар, за изчерпателното изложение. Имаме екземпляри от съответните документи по всяка от трите програми. Сега, уважаеми колеги, разполагаме с половин час за въпроси и отговори. Едно е ясно от сега, а именно, че работата ни по доклада Салвини е твърде своевременна, доколкото е в съзвучие с предложението на комисията за преразглеждане на мерките по приложението, както и с работата по стратегията 2030. Госпожа Рапти, е, госпожа Шалдемозе, е, председателят изрежда записалите се за изказване. Бяха споменати първо докладчицата в сянка, след това докладчица по, по друг, свързан с изложението на комисаря въпрос. Госпожа Рапти, докладчица в сянка. Благодаря, господин председател. Е, ще се върна на казаното от мен малко по-рано. Господин Шемета описа много красноречиво положението и аз съм удовлетворена от, от тези констатации. В същото време обаче у мен възникнаха доста въпроси. Първият от тях е, така всичко звучи прекрасно от гледна точка на комисията, но и съветът участва в работата и как очаквате да се развият нещата на равнището на съвета? Проявява ли съветът чувствителност към тези въпроси. Аз мисля, че оценката, която дава комисарят Шемета е, е напълно реалистична. Ще се нуждаем от подкрепата на съвета и аз се питам дали ще я получим. Второ, ако е възможно, бихте ли е, развили малко по-подробно въпроса за графика за разполагането на прехода във времето и, и в частност за, за осъвременяването на митническия кодекс. Нека да отговаряте, господин комисар, на всеки отделно зададен въпрос, моля. Аз ще се опитам да бъда максимално кратък. Преди да предложим отлагането на влизането в сила на усъвременения митнически кодекс, ние разбира се се допитахме до всички заинтересовани страни, това число националните митнически администрации, търговските е, сдружения. И подходът, който току-що изложих пред вас, бе единодушно подкрепен от всички е, заинтересовани страни, до които се допитахме. Е, поради което аз се надявам в съвета разговорите да протекат конструктивно. Винаги има риск. Разбира се, по този повод е, е, предмет на разисквания за пореден път да станат други въпроси, които не са свързани с влизането на кодекса в сила. Аз ще настоявам измененията да бъдат сведени до абсолютният минимум, до, до това, което е безусловно необходимо. И, и така, надявам се, е, работата в съвета да протече по-гладко. Що се отнася до разполагането на, на, на този процес във времето, е, трябва да кажа, че работата по кодекса и по актовете за прилагането му никога не е спирала. Е, ние ежедневно работим по всички въпроси за прилагането на съвременения кодекс. Целта е всички необходими нормативни актове, е, съпътстващи влизането на кодекса в сила, да са готови до 24 юни 2013 година, така че оттам нататък да остане само реализацията на информационните проекти на, на информационното обезпечаване. Доколкото не може да се е, започва разработката на информационно-технологични решения преди нормативната уредба да се е стабилизирала. И, и така, така и ще направим ще оставим информационно-технологичното обезпечаване за след 24 юни 2013 година. Може да остане малко време за допълнителни въпроси, но нека първо чуем следващата записала се за, за въпрос госпожа Шалдемозе. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за обзора, който ни дадохте, за направените предложения в митническата област. Смятам, че това е една тежка наистина, до някъде досадна област, но пък е, е отрешаващо значение за успеха на вътрешния пазар, за е, гарантирането на правата на потребителите. Аз съм е, удовлетворена от казаното от вас, а именно заявените от вас е, е, намерения да осигурите сътрудничество между органите по наблюдението на пазара от една страна и митническите органи от друга. И въпросът ми е как точно си представяте да се реализира на практика това сътрудничество? На второ място средствата, ресурсите, с които ще разполагат митническите администрации. Предвид днешната финансово-економическа криза, много държави членки урязват средствата за наблюдението на пазара. Така ли стоят нещата и в митническата област? И ако да, какво смята да направи комисията, за да възпрепятства по-нататъчното разпространение на опасни продукти и изделия на вътрешния пазар? Благодаря. Аз съм напълно съгласен сказаното от вас, че е, е, митническата област, макар и да е тежичка, експертна, е, наистина митническата работа има своето голямо значение. Вярно, тя някак минава незабелязано, ежедневно милиони и милиони товари минават през митническите пунктове, а, а решаващата роля на митниците – е, се отбелязва само когато възникнат проблеми. Въпросът за безопасността на продуктите, разбира се, е много важен и действа съответното законодателство. Митниците активно работят по неговото прилагане. Ние скоро ще завършим работата по насоки е, за митническия контрол – съдържащи, съдържащи е, е, подробни указания за контрола по продуктовата безопасност, в това число и за сътрудничество е, с органите по наблюдението на пазара, след което митническите администрации ще преминат през необходимото обучение. Знаете също така, че работим и по проекта Едно гише, това е един информационно-технологичен инструмент, е, който по електронен път е, ще осигури на, на търговците един е, точка за контакт с митниците, с органите по наблюдение на селскостопанските произведения, на санитарните и други контролни органи на пазара. И в рамките на, на тази платформа също ще се засили сътрудничеството между митниците и, и е, на органите по наблюдението на пазара. Въпросът за финансирането по-нататък, да, той, е, той е труден. И вие сте права. За съжаление, в някои държави членки се съкръщават е, бюджетните средства на митническите администрации и в своите разговори със съответните министри, аз винаги подчертавам, че е, когато едно правителство урязва средствата на митниците, то реже е, собствения си клон, на, на който седи. Имайки предвид, е, че митниците са приходоисточник. Е, при разговорите относно следващата многогодишна финансова рамка, ние сериозно ще е, защитаваме е, финансирането на програмата за митниците е, и ще насърчаваме държавите членки да обединяват усилията си, примерно по информационното обезпечаване на митническата работа, за да реализират по този начин економии, да, да не харчи всяка от 27-те по-отделно, за информационното обезпечаване е, на, на митническия контрол, а да, да се стигне до нещо общо, което естествено ще доведе до економии, но и до е, координация, до по-висока степен на хармонизация на митническия режим е, навсякъде в Европейския съюз. И всичко това разбира се, с участието не само на е, европейския бюджет, а, а и на съответните държави членки. Да, благодаря ви. Е, този въпрос за приоритетите в бюджетно финансиране е, нашата комисия взема особено при сърце. И аз се надявам, че ако по-широко и активно се популяризира ролята на митниците, това ще бъде от полза за, за общата кауза. Вашият колега, комисар Таяни, ни покани да, да се присъединим към него по повод на едно негово посещение на място в Ротердам. Ротердам пристанището. И, и вероятно и вие, господин комисар, трябва да дойдете. Но аз съм ходил там, казва комисарят. Е, е, сигурен съм, проче, че представителите на печата ще са там. И защо да не се възползвате от тази възможност за пореден път да попадате във вестниците? Да, аз... Ротердам беше, беше май първото ми посещение, когато поех задълженията на комисар по митниците – и понеже Роттердам е един е, много крупен е, търговски е, център, е входно-изходната врата на, на Европа. Господин Кройцман, и може да ни остане още малко време за допълващи въпроси от госпожа Рапка и госпожа Шалдемоз. Аз определено е, с интерес ще отида в Роттердам да, да погледнем какво става там, но... Но... Митниците е, са много важен градивен елемент от е, целия контрол на пазара. Без митниците всичките ни е, правила за противодействие на фалшификати, неистински произведения и прочие ще са на хаос. И всичко започва наистина от пристанищата, като Ротердам. трябва да защитим външните е, митническите граници на Съюза. Проблемът е аналогичен на, проблема за бежанците. Следва да оказваме подкрепа на тези страни, които са подложени на особен бежански натиск. Има ли някаква подобна политика по отношение на митническия контрол на наблюдението на пазара по пристанища като Хамбург, Роттердам е, и прочее, през които преминават милиони тонове е, стоки от внос – след това тръгват навсякъде из е, територията на Съюза и, и нещата излизат извън контрол. Така че в, в състояние ли комисията да направи така, че у нези страни, които е, носят на гърба си е, тежестта на, на митническия контрол, от който се ползват всички останали страни, да бъдат нарочно подкрепени финансово, евентуално по, по някакъв начин да се разпредели тежеста между останалите държави членки, вероятно, чрез европейския бюджет. Нали, онова, което вие ни разказвате тук е нещо много важно за техническите мерки, но, но нищо е, е, няма да даде очаквания резултат, ако няма кой, ако ги няма хората, е, които да, да приложат всичко на практика. Аз разбира се, не бих искал да изпреварвам разискванията по следващата многогодишна финансова рамка. Комисията, колегиума на комисарите все още работи по, по е, рамката. Но, а, като говорим за бъдещето на митниците и, и поставим нещата е, върху географската карта, наистина е, проличава, че някои от държавите членки е, са подложени на по-голям натиск като защитници на европейското митническо пространство. И аз съм склонен да, да подскажа такъв един подход за разпределение на, на тежестта в рамките на бъдещата митническа програма. Всичко това ще трябва да се обсъди, естествено, с заинтересованите страни, с държавите членки, с, с парламента. Наистина има входни пунктове на, на Европа, пристанища, които са подложени на особен натиск огромен е товара и в пряк и в преносен смисъл. Анализираме, например, резултатите от плана за действие срещу контрабандата по източните граници на, на Съюза. Там, там също е, е, има, има напрежение. И, и аз се отнасям положително към такава една идея за подпомагане на, на подложените на най-голям натиск. Госпожа Вани, последен въпрос. На добър час, господин комисар, пожелавам ви смелост. Очакват ви оживени разговори с държавите членки. Надявам се солидарността да даде по-добри резултати в областта на митниците, отколкото в други области. Благодаря ви за, за готовността да взаимодействате с нас. А сега бих искала да ви задам един въпрос по последния пункт от законодателната ви програма, в частност за борбата е, с е, е, фалшифицирането на генерични медикаменти в отношенията с някои континенти по происход. Как възнамерявате да си сътрудничете с другите е, комисари, за да се преборите с този бич на разпространението на неистински медикаменти в интернет? Е, нещо, което има не само в е, финансови отрицателни последици, но и сериозен, носи сериозен риск за общественото здраве. Благодаря. Yeah, so actually important parts of the of the proposal uh, uh, on uh, IPR customs protection is... Основна част от предложението по защитата на интелектуалната собственост чрез митниците е, е свързана с малките пратки. И когато говорим за пласмент в интернет, е, той се изразява главно е, в такива малки е, пратки, обслужвани от куриерски почтенски служби, е, преминаващи през летищата. И работа се свежда до упростяване в значителна степен на процедурата по унищожаването на иззетите е, стоки. Е, процедурата е, ще даде възможност да не се привлича правоносителят в процеса. Ако митнически орган иземе някакви съмнителни пратки, в това число медикаменти, той просто известява подалият митническата декларация и ако същият не отговори в срок от 20 дена, пратката ще може да бъде унищожена. Е, далеч по-просто е всичко това от, е, от сегашната уредба. И а, е, преди да съставим проекто акта, ние се допитахме до, до митническите администрации и други и а, отзивът е, че предложението ни е от голямо значение именно за противодействието на незаконната търговия с неистински лекарствени средства която се разраства наистина е все, по, все по-бързо. Добре, казва председателят. Някакви последни въпроси? Благодаря ви, господин комисар, че се озовахте на поканата ни. Много своевременна беше тази размяна на мнения ясно се проявиха връзките, значението на вашата дейност за вътрешния пазар, както е, е, е, последната ораторка ни напомни, разпространението на, на фалшифицирани произведения на неистински стоки има, има своя широк социален и здравен аспект. Добре, добре е, че сте на наша страна във всичко това. Казаното от господин Кройцман също беше много уместно. До голяма степен нещата се свеждат до освояването на регионалните фондове за економическо развитие. По-нататък популяризирането на, на работата на митниците, привличането на, на обществеността, на, на стопанските субекти за подаване на изпреварваща информация. Много работа ни предстои заедно. Първо по стратегическия доклад. Ваши сътрудници от екипа ви вече не веднъж са присъствали на наши заседания. От там нататък ще се стигне до законодателното предложение. специално по интелектуалната собственост не е съвсем сигурно, че ние ще бъдем водещата комисия на Европейския парламент. На всеки случай ще работим с вас с обичайната готовност. Благодаря ви и се надявам отново да приемете бъдещи наши покани. Благодаря ви аз. Е, с интерес очаквам бъдещото ни сътрудничество. Е, с задоволство мога да кажа, че работим в тясно взаимодействие по интелектуалната собственост с комисаря Барние. Той отговаря за всички вътрешно пазарни аспекти, така да се каже. Аз пък е, отговарям за останалите и, и това взаимодействие, смятам, ще бъде ползотворно. Благодаря ви. Е, ще очаквам с интерес бъдещите ни срещи. Ще направим, ще направим кратка почивка, казва председателят. До 15 часа, казва той. Е, прави същата грешка, каквато направи вчера. Е, до 16 часа следователно, когато ще започне изслушването.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 Uh, so, ladies and gentlemen, um, uh, a warm welcome to... Uh, Дами и господа, обявявам за открито съдобното заседание, посветено на взаимната оценка на директивата за услугите. Както знаете, тази директива е много важен проект – по който работи тази комисия за периода 2004-2009. Внимателно следим и предлагането на тази директива. Процедурата за взаимна оценка е съвсем нов и важен елемент, който касае изпълнението на директивата, но също и преодоляването на някои от пречките за трансграничното предоставяне на услуги. Ето защо решихме да съставим доклад специално посветен на тази тема. Радвам се, че Марта Ханслик е, дойде отпред на президиума. Тя е докладчик на нашия доклад. качеството си на специалист по въпросите може да проведем задълбочена дискусия. Госпожа Ханслик бе много ден член на комисията. Благодарение на нейните усилия се одобри тази директива. Едно доста незабравимо преживяване. Много важно е да видим какво предстои в бъдеще. Европейската комисия също играе дейна роля. Комисарят Бърния ми дава информация за посещенията, които извършва. Той е посетил всичките екипи за изпълнението на директивата за услугите от началото на този мандат във всички държави членки. Срещна се лично с много от лицата, които участват в този процес. Много важно е внимателно да следим изпълнението на един такъв важен нормативен акт. Първо ще ви дам информационен документ за процеса за, на взаимна оценка. Фредерик Лапла и господин Борже ще представят документа. След това ще проведем дискусии с госпожа Ханслик, и с е, други членове на комисията. Това е до 4,5. След това предстои изслушването. Колегите от Северна и Източна Европа, които бяха поканени, не успяха да пристигнат заради проблемите с душния трафик, нещо извън нашия контрол. Така ли се надявам денят да е успешен? Ще започнем с представянето на проучването. Професор Бреже е първи. Има диапозитиви, които можете да видите на екрана. Заседанието се излъчва по интернет. Когато натиснете бутона за микрофона, ще бъдете включени в ефир. Вашите диапозитиви също ще се появяват. Зрителите ще могат да видят вашите диапозитиви могат да се свържат с нас по електронната почта, която е записана на страницата в интернет. Заповядайте, професор Брешие. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, за мен е удоволствие да ви представя резултатите от работата по една директива, която вие добре познавате е, директивата за услугите 2006-123. Е, Това е един ранков е, документ, който има из, из, известно нееднозначно или двояко значение. От една страна Става въпрос за разпространение на практиката на Европейския съюз, що се отнася до свободата на установяване и предоставяне на услуги а от друга страна е, да е, усъвършенства, да, да повиши е, опозотворяването на потенциала на вътрешния пазар. И във връзка с последното, в директивата се предвижда такъв един механизъм на взаимна оценка на резултатите от прилагането на директивата, съгласно 39 ти член именно на директивата. Значи правното основание е, на е, този процес на взаимна оценка е самата директива. Доколкото аз знам, това е, е безпредседентен случай в Европейския съюз. Подобен механизъм има в съвета на Европа. И така по 39 член от директивата 2623 се предвижда взаимна оценка по три конкретно формулирани е, въпроса. Първо, режима на е, предварително е, разрешение за провеждане на дейност по установяване на, по предоставяне на услуги по-нататък оценката на обществения интерес и на трето място полидисциплинарни дейности. Ето това са направленията, в които държавите членки, заедно с институциите на Европейския съюз, е, участват в взаимната оценка е, по реализацията на единния е, пазар. Като при това има известно право, известна свобода на преценка в рамките, разбира се, на договора. В 74-та точка от преамбюла на директивата по-нататък се описват три етапа на процеса и тук ние ще обърнем внимание на втория му етап. На първия етап от процеса държавите се очаква да се само оценят. Всъщност не сме стигнали все още до етапа на взаимната оценка. Всяка държава членка трябва да транспонира е, директивата и се вглежда в себе си, ако мога така да се изразя, за да очертае всички необходими изменения и допълнения на вътрешното си законодателство, така че директивата да бъде ефикасно въведена във вътрешното законодателство. По тези три въпроса, предварителното разрешение, изискванията за оценка и полидисциплинарната дейност, трябва по тях да се обхванат всички е, въпроси, всички аспекти на националното законодателство, които евентуално биха могли да влязат в противоречие е, с положенията на директивата, която, както добре знаете, се основава на договорните положения. След, тази, след този първи етап на самооценката, държавите членки трябва да сведат до знанието на останалите държави членки е, какво са свършили така, че те пък да могат да реагират т.е. взаимно се осведомяват всички за само оценката си. И тук, всъщност, строго казано, се стига до взаимна оценка. Всяка държава членка прави своите бележки по извършената от другите държави членки работа по оценка на вътрешното законодателство. И а, на третия етап от този процес, пак по 74-та точка от преамбюла на, на директивата, а, вече комисията излиза с съобщение, обобщавайки резултатите. А, е, за да сложим всичко това във времето, самооценката е, пречества крайния срок за въвеждане на директивата именно 28 декември 2009 година взаимната оценка е, се извършва през 2010 година. Значи това е един оригинален, бих казал, безпредседентен е, механизъм е, в Европейския съюз и въпросът, който си задаваме днес е какви методи, какви подходи са били приложени и какви полуки можем да извлечем от този безпредседентен акт. От тук нататък е, позволете ми да дам думата на колегата си. Сега, що се отнася до методологията, предложена от Европейската комисия, текстът на директивата който бе споменат, следваше да се, да се тълкува, за да се осъществи на практика оценката. Както казахме, първият етап се състои в национална самооценка. Значи, освен обичайното известяване на вниманието на комисията на мерките, които държавата членка е предприела за да измени националното законодателство, държавите членки трябва да е, изложат пред всички останали държави членки работата, която са извършили. И вече вторият етап, който е най-важен, е самата е, е, взаимна оценка, която се основава на груповия или кластърния подход. Държавите членки са се групирали, за да обсъдят помежду си е, стъпките, които са предприели за е, въвеждането на директивата в националното си законодателство и оттам нататък в пълен състав, така да се каже, е, на 27-те се извършва окончателната оценка. Кой ръководи процеса? Тук имаме също нещо безпредседентно. Ролите са разменени. Главно държавите членки вземат думата, така да се каже, подемат инициативата за дебата, вместо комисията да насочва е, разискванията помежду им. Значи започва се отдолу, така се каже, от държавите членки нагоре към комисията. Държавите членки е, са е, отпуснали сериозни средства и кадрови ресурси за този е, процес. Е, въвеждането на е, директивата е, става по обичайния начин, а, вече приносното положение тук е именно взаимната оценка. Кой участва е, в процеса, това зависи от системата на държавно управление на всяка държава членка. Е, в зависимост от това дали е унитарна или федерална система. Сега да видим дали процесът е нов, дали е чак толкова оригинален дали съгласно други директиви е, е, не срещаме подобни е, положения? Без съмнение, трябва да кажем, взаимната оценка в случая е оригинален механизъм, процес, нарочно предвиден за целите на тази директива. И в рамките на този процес държавите членки имат широка свобода на преценка. Е, има аналози, е, както казахме, в съвета на Европа, но е добре да потърсим аналози и в рамките на европейското законодателство. Нерядко, е, във връзка с другите механизми на известяване, Държавите членки свеждат до знанието на комисията мерките по въвеждане в националното законодателство, които предвиждат, които е, възнамеряват да приемат е, в рамките на приложното поле на една или друга директива. Това е обичайна практика. Но тук взаимната оценка е по-различна, тъй като тя започва всъщност след известяването на комисията. И кои са основните е, полуки, които можем да извлечем от този процес? Наше изследване бе насочено както към представителите на държавите членки, които са участвали в процеса на взаимна оценка, така и към представители на комисията. Е, и за да съберем основните констатации, да, да общим опита на едните и на другите. Най-напред, е, какво е становището на Европейската комисия? без да изземваме правото на комисията на, на становище. Разбира се, но тук, тук можем да цитираме казаното от нейни представители, е, а именно, че механизмът е полезен и е, е, както изглежда, без този механизъм на взаимна оценка за комисията би било твърде трудно, далеч по-трудно да схване всичко, което са извършили държавите членки. Доколкото предмет на известяване са били десетки хиляди актове по транспониране, И доколкото комисията е участвала в разискванията между държавите членки, тя е могла далеч по-добре да се ориентира в огромния обем е, въвеждащи актове. И нещо друго. Процесът не е ориентиран назад към миналото. Комисията вече заяви, че е, възнамерява да стъпи на, на тези постижения, за да задълбочи работата си по преодоляването на оставащите е, препятствия пред вътрешния пазар. Какво казват сега от друга страна е, държавите членки? Ние проведохме изследване е, чрез анкетни карти. Общо взето държавите членки са крайно удовлетворени от това упражнение. Чуват се и критични бележки, но, както казах, почти всички държави членки са на мнение, че процесът на взаимна оценка е бил крайно интересен и е дал е, възможност е, е, за взаимно опознаване, за придобиване на една по-добра представа за вътрешния пазар, въз основа на обмена на опит. Има, има критични бележки, разбира се. И най-вече Австрия изразява резервирано становище, но дори е, и най-критично настроените не отказват да се включат е, в работата по директивата за услугите. Те просто смятат, че би било по-полезно е, държавите да се разделят по групи по близост, примерно в случая Австрия и Германия – за оценка на препятствията, на които са се натъкнали. Тоест няма отказ от общия размисъл, смята се, че практически би следвало да се подходи инак и най-вече е, да се избегнат тези разисквания в разширен в пълен състав. Е, резултатите от които е, не са били така осмислени, твърдят критиците както резултатите от разискванията по групи. И дори най-критично е, настроените е, държави участваха в процеса, е, стремейки се да повишат резултатността от транспонирането. По-нататък, каква е гледната точка на засегнатите, на, на субектите на, на законодателството? така наречените заинтересовани страни, не са пряко свързани с този процес между държавите членки. До тях са се допитвали е, по един или друг начин преди въвеждането на директивата вътрешно законодателство и на национално равнище. След е, е, е приключването на взаимната оценка, е, комисията е, е направила допитване по интернет до различните заинтересовани страни. Е, на разискванията, както казахме, са присъствали представители само на държавите членки и е, се оказва, че практически заинтересованите страни не са имали възможност дори косвено да следят процес. И без съмнение, следователно, не можем да говорим за прозрачност което е причина, вероятно, за част от критичните е, бележки. Всъщност само съобщението на комисията, едва след като то се появи, е, широката общественост, която е заинтересована, може да се осведоми за процеса. Какви са сега последиците от, е, от това упражнение? За да ги схванем по-добре, трябва да имаме предвид, че взаимната оценка бе извършена след транспонирането на директивата, т.е. след изтичането на срока за нейното е, транспониране. Едва тогава е, държавите членки са се събрали за да е, споделят помежду си резултатите, фактически. И следователно питаме дали взаимната оценка е повлияла по някакъв начин на техните действия по отношение на директивата за услугите. Повечето държави членки смятат, че е било именно така. И все пак е, е, трябва да си даваме сметка, че като изключим отговорите на въпросника, е, нямаме някакви конкретни примери за пряко влияние на процеса на взаимна оценка върху законодателния подход на една или друга държава членка по отношение на директивата за услугите. Пак в известен смисъл нещата са се обърнали във времето. Взаимната оценка след шества тъй да се каже, законодателната работа по въвеждането на директивата. И следователно този процес на взаимна оценка не може да бъде смятан като повлиял по-доброто въвеждане на директивата във вътрешното законодателство. Реалният конкретен резултат от взаимната оценка, значи, е възможността в рамките на този процес всяка държава членка по-добре да разбере какво точно правят останалите. Това е посочено в съобщението на комисията, а нашето изследване е, го е, е, засвидетелства още по-категорично. Е, без съмнение, участниците в процеса смятат, че са се запознали по-добре с европейската проблематика, благодарение на обмена с е, колегите от другите страни. Е, така че можем да говорим за осезаем резултат. Европейската гледна точка се е вписала по е, всецяло в работата на националната администрация. И от тук това ни навежда на някои мисли за бъдещето на процеса. Друг въпрос, който беше зададен на, на националните власти е за съотношението между разходите и ползите от а, е, това упражнение. В повечето държави членки е, мнозинството е на мнение, че ползата превишава а, е, разходите. Но не можем да твърдим, че отговорите на националните власти е, са най-показателни за оценка на това съотношение. Разбира се, е, на лице са конкретни резултати от въвеждането на директивата, но има и, и, и не така е, измерими резултати. Може да се каже, че тази оценка, която виждате тук, е, преждевременна. Защото всичко ще зависи от действията, които ще предприеме Европейската комисия по резултатите от взаимната оценка. Тоест, ако в бъдещите си действия чрез свои нови предложения комисията отрази значимостта на този процес на взаимна оценка, е, ще можем да говорим за сериозен положителен ефект на тази идея. От друга страна, ако процесът на взаимна оценка остане до тук, без последици, ако комисията не предприеме по-нататъчни инициативи, ще трябва да бъдем по- е, е, скептично настроени по отношение на ползата в сравнение с разходите. Следателно, към днешна дата е рано. Окончателно да твърдим каквото и да било за ползата на единица разходи. Така, топката е полето на комисията. Между другото, трябва да се каже, че в процеса на взаимна оценка бяха реализирани два подхода. На, на, на, на, на първо време, преди всичко, този процес след въвеждането на директивата е процес на обмен. И, и, и вече альтернативният подход, който е подхода на комисията, който споделяме и ние, този процес на взаимна оценка не бива да гледа назад към миналото, към вече извършената е, е, е, въвеждаща работа и съответно гледайки назад процесът не би могъл по някакъв начин да повлияе върху разходите, но пък би могъл да повлияе върху бъдещите разходи. И сега отново ще дам думата на колегата, за да обобщи полуките. Две неща. Първо, на лице е известно съмнение относно по-нататъчните намерения е, във връзка с този процес. Дали той ще бъде насочен назад към вече извършената правилно или не работа от страна на държавите членки по въвеждането на директивата, или пък ще бъде обърнат напред към по-нататъчната съдба и усъвършенстване на тази и други директиви. Без все още да сме наясно с последващите стъпки от страна на комисията, е, ние можем да кажем, че въпросите, е, е, които бяха предмет на взаимната оценка, далеч не всички от тях са изцяло уредени от директивата. Поради което и е, взаимната оценка има отношение към бъдещата законодателна работа. Може да се каже, че процесът на взаимна оценка е, своеобразна мозъчна атака за по-нататъчна законодателна работа. На второ място, доколко участват държавите членки в процес на взаимна оценка, в каква степен това тяхно участие е, представлява интерес? Всичко, що се отнася до сътрудничеството между държавите членки, необходимото сътрудничество за реализирането на европейски е, законодателни актове, е изключително важно. Изключително важен в тази връзка е обменът на опит между съответните държавни органи. Това обогатява собствената им дейност. Вероятно не бихме могли да обобщаваме широко, но пък спокойно можем да кажем, че продължаването на една инициатива, която иде отгоре, в все по-висока степен – е, се е, нуждае от някакво обезпечаване от страна на изпълнителите, от страна на държавите членки и съответно от средище, от форум за е, контакти помежду им. Тъй, че процесът на взаимна оценка според нас има бъдеще. Мога ли, извинявам се, аз трябваше по-подробно да, да... Извинявам се, аз трябваше по-подробно да ви представя в самото начало но има един компакт диск, който добре представя нашите експерти от Франция и от Белгия. Те са капацитети в областта на европейското право. Е, и толкова по-добре, че ги подложихме на изпитание тук, цялата им компетентност, това число по въпрос, който наистина се оказва напълно нов за практиката на Европейския съюз. Имаме и други гости тук от е, Акцентура, е, е, една от водещите консултантски фирми в областта на организационното управление, световен мащаб, услугите се ползват както от държавния, така и от частния сектор. Добре дошли сте на нашите разисквания. Между другото, е, бих искал е, особено да, да, да посоча присъствието тук на Евелин Гепхарт, е, докладчик по директивата, която много внимателно следи процеса, в това число по окончателното формулиране на текстовете на директивата за взаимната оценка. След малко ще пристъпим към така нареченото изслушване И колегите ще могат да коментират, но дали сега има желаещи да зададат въпрос преди всичко? Но, но, но надявам се вие да останете, е, нашите експерти, е, с нас, до е, като изслушаме всички останали докладчици и, и за да имате възможност да отговорите и на някои въпроси. Бих искал да приветствам особено Памела Бромта, един от експертите. Ако желаете, може да се присъедините към нас тук или да, ще останете на, на мястото си от там, от, от високо ще е, докладвате. Госпожа Брамтер е, е началник звено, е, отговарящо пряко за процеса на взаимна оценка и сътрудниците на Гоша Брантър са наши редовни посетители на заседания на комисията. Но нека чуем нашата докладчица Малгожата Ханзлик с някои встъпителни думи, преди да пристъпим към основната част на нашия семинар. Добър ден, дами и господа. Приветствам ви сърдечно с добре дошли. Много хубаво е, че можем да обсъдим процедурата за взаимна оценка. Механизъм, заложен за първи път в директивата за услугите. Това е нов начин за работа на държавите членки – Директивата за услугите е плотно усилията на работата на комисията ИМКО. И както знаете, по редица поводи сме обсъждали тази директива. За последния път е, обсъждахме този въпрос във връзка с доклада на госпожа Гепхар за изпълнението на директивата. Доклада, по който имах удоволствието да работя, определено ще допринесе за работата по директивата за услугите – Механизма за взаимна оценка е записан в директивата и трябва да се отбележи, че тази оценка не включва абсолютно всички разпоредби на директивата, само подбран набор от разпоредби, които касаят на първо място стопанската дейност, по-конкретно член 9, изискванията в член 15, мултидисциплинарните дейности и на второ място трансграничните услуги по силата на член 16 от директивата. Процесът на взаимна оценка започва след завършване на прилагането на директивата и обхваща цялата 2010 година. През януари 2010 комисията публикува доклад за оценката и съпъсващ документ за използването на процедурата за взаимна оценка бяха очертани и мерките, които комисията иска да предприеме в близко бъдеще. Надявам се представители на комисията да ни даде повече информация по този въпрос. Документи на комисията бяха обсъдени от държавите членки. Имахме възможност да разгледаме различните аспекти по време на процеса на изпълнение на директивата. Целта на упражнението днес е да се обсъди взаимната оценка и организацията на целия процес на оценка. От друга страна, трябва да помислим как да подобрим работата на единния пазар чрез тази взаимна оценка. Именно за това сме разделили на две части днешния семинар. По повод на акта за единния пазар, почитахме колко важно е да се заздрави този пазар. Почертахме и ролята на взаимната оценка за работата на единния пазар. Днес ще чуем представители на местните власти, на Европейската комисия. Както спомена Малкам Харбър в началото, някои представители, представителите на доставчици на услуги, на служителите, отмениха участието си. Липсва и представители на органа за взаимната оценка. С списъка на участници, които сме подбрали, искахме да имаме представителство на различните страни, работили по групи. А също се чуват различните мнения във връзка с изпълнението на директивата. Надявам се, че представителите на Польша и на Франция ще очертаят широките аспекти на своята работа по взаимната оценка. Тук що чухме докладите на колегите от Франция и Белгия. Надявам се те да се включат и в дискусията по-късно. Да задават въпроси и да отговарят на зададени към тях въпроси. Желая ви ползотворна дискусия. Надявам се, че тя ще задълбочи нашите познания по взаимната оценка на изпълнението на директивата. Благодаря. Резултатите от нашата дискусия днес могат да бъдат отразени в окончателния доклад, който ще бъде обсъден от цялата комисия. Как ще процедираме? Имаме две части. През идния час ще обсъдим процесът на взаимната оценка, опит, резултати, бъдещи стъпки – Втората част е посветена на въпроса сегнат при проучването, доколко е ефикасен е този механизъм за подобряването на работата на единния пазар. Вече чухме някои индикации от колегите изнесли доклада, но ще чуем мнението на хората, които активно са участвали в самия процес. Надявам се те честно да ни кажат кои са силните, слабите страни на процеса, какво трябва да се подобри. Както чухме в началото на експозето, в акта за единия пазар на комисията се предвижда взимната оценка да се предлага като инструментариум и при други аспекти на подобряването на работата на единния пазар и инструментите на единния пазар. Един от въпросите, повдигнати в проучването, бе на какъв етап да стане това. Дали на етап разработване, подготовка или на етап изпълнение или на двата етапа едновременно. Би трябвало да имате копия от материалите, биографиите на експертите. Копия на проучването. Това проучване, което бе изнесено, ще бъде качено и в интернет страницата ни. Може това вече да е станало, можете да си го свалите оттам. там. Кои са лекторите? Заследават госпожа Памела Брумтер. Тя ще е първа, след това госпожа Хелен Машар от Франция, член на екипа за изпълнение на директивата, госпожа Ана Щепанковска, надявам се, че правилно произнасям името ви, заместник директор в Министерството за европейските въпроси в Польша, Госпожа Настран Баке буквално току-що пристигна, което ме радва. Вулканичният пепел ни попречи да дойде. Когато бяхме в Швеция по време на шведското председателство, обсъдихме директивата за услугите. Друг лектор, госпожа Натали Жуан от Брюксел, госпожа Сибил Коят и господин Лукаш Обернт Дорфер. Са другите лектори. Първо, госпожа Брумтер, разполагате с по 5 минути за изказване. Има хронометър в залата. Заповядайте. Добър ден на всички. Ще изложа гледната точка на комисията. Нашият опит с този новаторски процес. Няколко думи за контекста, в който работих миналата година. Както обясниха експертите, взимната оценка е предвидена като задължение в директивата. Там е посочено какво се обхваща при тази взимна оценка. Тя не обхваща цялата директива а конкретни разпоредби от нея, където се дава широко преценка на държавите членки по въпроса дали се запазят или не някои пречки и поради какви причини да стане това. В този смисъл това няма нищо общо с транспонирането помагане на държавите членки при транспонирането. Взаимната оценка е друго начинание, което няма нищо общо с транспонирането. За нас важното бе как са си свършили работата държавите членки в полето на преценката, което им е дадено. Имало ли е проблеми, какви заключения могат да бъдат е, извадени от процеса на взаимна оценка. Оценката касае задължителните тарифи, редица ограничения, свързани с трансграничното предлагане на услуги, все важни елементи от създаването на единния пазар на услуги. Имахме ясен срок, който трябваше да бъде спазен, а именно срока за резултатите бе до една година, в края на 2010 и за нас предизвикателството бе да завършим този амбициозен проект, проект в срок. 35 000 изисквания бяха съобщени от държавите членки, които трябваше да анализираме. Разполагахме с време за това от януари до октомври 2010 година, няколко месеца. И ако това не е достатъчно, трябваше в цялото това начинание да участвате заинтересованите страни, което е изискване по директивата. Цялата тази работа трябваше да свършим колкото се може по-добре в рамките на срока. Както бе обяснено, ние или държавите членки работиха по групи, групи, които ни организирахме. Комисията присъстваше там, тя бе организатор. Но всичко бе в ръцете на държавите членки. Те ръководиха процеса на обсъждане на въпросите в групите. Това е съвсем нов процес. Комисията не можеше да наложи правила за тази оценка. Държавите членки решаваха. Те ръководиха процеса в групите, в които участват, сравняваха взаимно системите си и анализираха защо все още са запазили някои ограничения, свързани с въпросите, които разглеждаме. Обсъждаха дали не могат да бъдат премахнати ограниченията, има ли альтернативни варианти, които са намерени от други държави членки, които, от които да черпат вдъхновение и другите. Няма реално задължение другите държави членки да променят в крайна сметка нормативната си уредба. При все това има примери за държави членки, които са променили становището си, променили се собствената си система. Това се случва, макар и не в голяма степен. И все пак е нещо положително. Допитването до заинтересованите страни това бе елемент, който трябваше да бъде включен в процеса. Много трудно е на заинтересованите страни да проучат 35 000 изисквания. За тях това е абсолютно невъзможно начинание. Много трудно би било да ги привлечем в дискусиите по групи, които се водеха. Затова какво направихме? Съставихме един документ с заинтересованите страни, с информация за положението в всяка държава членка – и резюме на това, което е обсъдено в групите и пленарното заседание. И именно това бе информацията, която бе дадена през юни 2010 година по време на допитването до обществеността. Бе даден срок от 3 месеца за допитване до заинтересованите страни, съвсем разумен срок. Така успяхме да дадем възможност на заинтересованите страни да дадат отговор да се включат в това допитване. Избегнахме участието им в целия процес, което щеше да е много трудоемко и за тях, и за нас. Времето бе ограничено. Ако искахме по-активно участие на заинтересованите страни, много трудно щеше да се впише това в наличното време. Ето защо се спряхме на този подход при общественото допитване. Що се отнася до резултатите от зимната оценка, това, което каза експерта, бе, че ние гледаме напред в бъдещето. Това наистина е така, именно това бе целта на това начинание. В нашето съобщение, заключението, което сме си извадили е, че има сектори с ограничения, по които трябва да се работи допълнително. За съжаление, държавите Шенки не са премахнали редица ограничения. Е, те са представили убедителни аргументи за запазването на тези ограничения, разбира се, и сега ние трябва да се съсредоточим усилията си върху тези проблеми, формулярите, или правно-организационния статут. Това са все въпроси, по които трябва да работим задълбочено и би следвало да предложим конкретни предложения, след като сме извършили задълбочен анализ в отделните сектори. Трябва да спомена и за проверките за изпълнение, които ще не позволяват по места да проверяваме как се прилагат комбинирано различни нормативни актове. Също една от областите на взаимната оценка от този процес трябва да има резултати. В него ще участват и държавите членки. Надявам се да продължим добрите отношения и в бъдеще. с е, тези проверки за изпълнение. Ще спра до тук. Всички ще получите втора възможност по-късно. А сега да чуем от лицата, участвали пряко в процедурата. Госпожа Хилен Машар от Министерството на економиката във Франция. Тя ще ни представи своето виждане по темата. Заповядайте. Bonjour, merci le Président. Euh, je tiens à remercier donc, le Parlement européen. Е, добър ден, господин председател. За е, мен е голямо удоволствие. Аз благодаря на, на Комисията на Европейския парламент е, за това, че ни поканиха да споделим своя опит от процеса на взаимна оценка, който в продължение на 10 месеца мобилизираше вниманието на държавите членки върху директивата за услугите. Френското впечатление, френската оценка общо след е положителна е, и в това отношение изследването на господата Берже и Лепла изцяло отразява нашата позиция. Това е, е един новаторски е, подход, понеже той е, приобщава държавите членки към процеса на оценка на транспонирането на една директива, което обикновено е работа на комисията. Това определено е безпредседентно и интересно. Е, без тази взаимна оценка е, бихме останали на етапа на обмена между съседни държави, т.е. двустранния обмен, а този процес на взаимна оценка ни даде възможност да направим обзор на положението в е, Съюза като цяло. Става е въпрос за споделяне, за обмене на опит по транспонирането. Преди всичко за, за това става дума. Споделяне на опит относно организацията на процеса на транспониране във всяка държава и държава членка. В Франция, например, бе е, създаден е, междуминистерска, междуведомствена комисия по координация на транспонирането. Имаше референти в всяко от министерствата, които бяха нещо като говорители пред останалите ведомства по повод на директивата. И така, значи, обмен на опит не просто по въвеждането, по, по тълкуването на, на директивата. Абе, и, и вече е, взаимната оценка е, ни даде възможност на нас да си свирим часовника, да, е, да се уверим в това, че правилно сме транспонирали директивата. Освен това, благодарение на взаимната оценка, е, добихме по-ясна представа за измененията и допълненията, за, за отменяването на определени а, е, актове е, в а, различните е, държави членки. И така бе събрана богата, много интересна информация. Е, е, разбира се, обичайната система за известяване на законодателните промени е не по-лоша, но е организирана по начин, който, който я прави трудно използваем, тъй като там има е, голям брой е, информационни фишове, на всичкото отгоре е, съставени на съответния национален език на държавата членка. И следователно този групов диалог, както и в пълния състав на 27-те, се оказа много полезен за да можем да се ориентираме в огромния информационен обем. По-нататък дори да, да можехме да преведем поне на английски език тези информационни фишове, пак не бихме могли да минем без взаимната оценка. Вероятно, взаимната оценка би могла да бъде по, по-кратка, е, ако разполагахме на, на някакъв общо разпространен работен език с тази информация в информационната система. Но, но личният контакт е, за нас е неотменим. Съобщението на комисията по-нататък е, е, се посочва, че, че все още има някои, някои препятствия е, пред взаимната оценка. Съобщението на комисията съдържат и идеи за по-нататъчното развитие на, на процеса, с обобщаване на добрата практика, с оценка на резултатите от прилагането на директивата – всички тези е, действия, инициативи, мисля, поддържат диалога между държавите членки и между тях и от друга страна е, Европейската комисия. Това, разбира се, е отрешаващо значение за по-нататъчната законодателна работа. Благодаря ви за е, споделения опит. Добре, е, че направите връзката с, с доклада на експертите. А по-нататък друг един участник, госпожа Шефанковска от Полша, участник в процеса. Много ви благодаря, господин председател. Бях малко изненадана, че мога да говоря полски, но така или иначе ще се изкажа на английски, защото така съм се подготвила. Презентацията ми е на английски и до някъде съм свикнала, когато говоря за директивата за услугите, да вмъквам английски думи, когато говоря полски, така че няма да се възползвам от превода от полски на съответните езици. Искам да кажа, че в Польша целият този процес на обсъждане на директивата за услугите и транспонирането на директивата, както и взаимната оценка, беше един изключително ценен опит. Много научихме, Получихме се, научихме се да разглеждаме начин по който се организират различните услуги, как се предоставят в отделните държави. Взаимната оценка беше един доста скъп процес за нас, беше много времеемък. Споменала съм това и в доклада. Обсъждали сме въпроса и си казвахме, че а, усилията, които трябваше да положим, бяха наистина неимоверни. А нашите специалисти бяха изключително заети, защото трябваше да анализират много данни, да изготвят доклади и а, да споделят резултатите с местните власти, както и с други министерства, които са ангажирани в този процес. Това мога да кажа за нашия опит като цяло. Оценяваме високо помощта на Европейската комисия, която беше е, като една невидима ръка, която ни подпомагаше през цялото време при взаимната оценка. Имахме правото да говорим свободно, е, имахме тази възможност и научихме много един от друг. за нас най-важното, когато работихме в група с останалите държави, ние бяхме с Германия и все пак това е нашия по-голям съсед, основна страна, в която внасяме своите стоки и е, основна страна за предоставяне на услуги, така че наистина беше за нас много важно да видим как е организиран този отрасъл в Германия. Това ни помогна да разберем, да вникнем по-надълбоко в проблемите. Сега този опит ни помага да видим, че процесът не е толкова лесен и вече виждаме защо. Това извлякохме като полза от този процес и не бива да забравяме тези полуки. Сега, що се отнася до последващите действия, това е третият въпрос, който вие споменахте. Сега вече научихме много един за друг за останалите държави. Но сега вече е важно как комисията ще обработи всички данни и как ще тръгне от тук насетне, какво имам предвид? Економическата оценка на прилагането на директивата за услугите. Това според нас е изключително важно. На нас ни е необходима тази следваща стъпка защото, да, можем да кажем, че целият процес е много сложен, сложен е процес на транспониране, полагат се много усилия за взаимната оценка и ние трябва да понесем разходите на тези, за тези процеси и трябва да ги претеглим спрямо стоиността, спрямо допълнителната стоеност, която ни носи прилагането на тази директива. Аз работя в Министерство на економиката и отговарям за инструментите на вътрешния пазар и като Солвит, например, и не виждам много случаи в Солвит. И и просто искам да попитам дали всъщност ситуация е толкова добра или просто доставчиците на услуги не излизат извън границите на собствените си държави. Директивата беше гласувана през 2006 година, имахме 3 години за транспониране, имахме още една година след този период и мога да кажа поне отличен опит че някакси не виждам истинския напредък в пазара на услугите. Задавам си въпроса каква е причината за това състояние на нещата. Благодаря ви. Още веднъж много ви благодаря за тези много полезни бележки. мисля, че особено това, което споменахте накрая, ще бъде обсъдено в последствие. нашият следващ оратор е госпожа Странбаке от Швеция. Особено топло ви приветствам, защото и не ви очаквахме, честно казано, след това трудно пътуване, така че сега веднага ви давам думата. Много ви благодаря. Благодаря на вашата комисия. Благодаря на госпожа Ханзлик за поканата. Много се радвам, че има възможността да говоря за взаимната оценка. За съжаление, не можах да изслушам предишната презентация за оценката заради вулканичната пепел, но сега вече сме тук. Ние подкрепяме метода и подхода, който е прилаган на този момент. Този подход допринесе се за по-ефективно и ефикасно прилагане на директивата за услугите. Въпреки това, обаче, трябва да кажа, че бяхме малко колебливи в началото през 2009 година, защото не бяхме сигурни дали ще постигнем значителни, значими резултати след прилагането на директивата. След това пристигнахме към оценката в 27-те държави членки плюс Европейското економическо пространство. И както вече казахме, имаме 35 000 различни критерии, също така и превод на десетки езици. Наистина, малко е да кажем, че това е предизвикателство. За щастие обаче човек си променя мнението и процесът се оказа не толкова стряскащ, колкото мислехме в началото. Оказа се, че този процес наистина е ефективен и ние постигнахме осезаеми резултати. Както изтъкна и Европейската комисия, тази взаимна оценка повлия положително в Швеция беше важно да направим оценка на нашите критерии още веднъж от гледна точка на вътрешния пазар. Ние също така смятаме, че благодарение на този метод постигнахме диалог между държавите членки, постигнахме по-голяма прозрачност а, и по-добри практики. Що се отнася до по-конкретните резултати, ние приветстваме съобщението от комисията, което беше публикувано по-рано тази година. Там виждаме основните резултати от дискусиите в експертната група. В това отношение ние особено приветстваме ударението, което е поставено върху дейностите, свързани с услугите. Друг резултат, който е много важен от е, е, взаимната оценка е свързан с необходимостта от провеждане на е, тестове, особено релевантни за сектора на търговия на дребно. Що се отнася до действията, които предвиждаме като последващи след взаимната оценка на директивата на услугите, ние смятаме, че трябва да бъдат предприяти допълнителни инициативи и да приветстваме заключенията на съвета от март месец тази година, които призовават към а, а, повече внимание към сектора на услугите. Важното е, че набираме все повече инерция в този отрасъл и наистина оценяваме свършеното в тази област. Благодаря. Много ви благодаря. Наистина повдигате много интересни а, въпроси. Наистина в момента а, правим оценка и на професионалните квалификации, които са необходими и ще се върнем отново на този въпрос. А, сега давам думата на някой, който е по-близо и не беше засегнат от вулканичната пепел, дали Жуант, която най-вероятно дошла с автобуса, не с самолет. А, не, всъщност дойдох от Париж. Е, да, благодаря на комисията за вътрешния пазар и защитата на потребителите за много интересната инициатива. Област Брюксел столица участва в процеса на взаимна оценка и аз бих искала да подчертая, че все пак област Брюксел столица няма официална позиция официална по процеса на взаимна оценка, поради което всичко, което ще кажа аз тук, ще бъде личното ми мнение. Е, предвид федералното устройство на Белгия, е, транспонирането е, от приложна гледна точка е, дава възможност на е, всяка от федералните общности на страната да участва е, със своята автономна компетентност в процеса на транспониране. Фактически няма някакви формални договорености между различните федерални общности е, субекти е, по въпроса на транспонирането. Е, естествено, по повод на самото транспониране не е възможно а, 8 да се съберем около масата, каквито са федерални, които, като е броя на федералните части на на страната. Е, три области и федералното равнище е, бяха е, представени. В процеса на групов диалог участваха съседните ни страни, сред които Люксембург и Франция. Бе създадено специално звено в Брюксел столица състав от юрист и специалист по упростяване на административната структура. И ние те първа трябваше да разработваме информационната мрежа. Доста упорито се наложи да работим и ние бяхме ангажирани временно само до приключването на транспонирането и на взаимната оценка. И това трябва да се подчертае, защото то може да има влияние върху конкретната работа. Що се отнася до самия процес на взаимна оценка за нашата област, Брюксел, столица, опитът е общо взето положителен. Всъщност, у нас, в нашата област, нямаме е, е, специалисти по общоевропейските економически въпроси. Предполагам, че и други е, области и страни не, не правят изключение, поради което и процесът на взаимна оценка – бе добър повод за създаването на мрежа от специалисти, за разпространението на идеи относно вътрешния пазар е, в рамките на нашата областна администрация. Тук е, трябва да споменем е, и своеобразната просветителска дейност, която ни се наложи да провеждаме в рамките на нашата администрация, сред колегите. И, и това е още един полезен аспект на процеса на взаимна оценка. Аспекта на взаимно осведомяване, взаимно израстване и популяризиране на европейското законодателство. Като тук възниква и езиковия въпрос. Не всички владеят чужди езици, английски. Имахме някои затруднения в това отношение, но слава Богу, справихме се. Но що се отнася до опазването на околната среда, строителството, туризма, е, пътническите агенции, е, е, заедостта в частния сектор като такава. Това, това бяха теми на разговорите между колегите. И още какво можем да е, добавим? Е, това, че е, не винаги можехме да дадем информация за процеси, които не са под наш контрол, имайки предвид системата на федерално управление. Това бе предизвикателство за нас. Бе, бе трудно, но, но и, и интересно. И както посочиха експертите, изследвали процеса като цяло, вярно е, че наистина след приключването на процеса а, могат да се породят идеи за някои изменения, за, за вземане на альтернативни решения, но вече е късно. Е, стореното е сторено. Аз е, не познавам много министри, които биха се захванали с такава авантюра е, да, да тръгват да правят изменения и допълнения на нещо, което съвсем скоро е прието. Сега Альтернативата е взаимната оценка да предшества транспонирането. И това трябва да стане много, много рано. В всеки случай, двата процеса не биха могли да, да вървят успоредно. Единият би трябвало да изпреварва другия. Въпросът е кой. Excusez-moi pour. Благодаря. Ah, Благодаря ви, че споделихте е, съображението си с нас. Е, тук вече се очертават някои общи е, тенденции между изказалите се и, и съответния национален опит. Имаме време за въпроси. Ако господата Берже и Лаплат желаят да зададат въпроси също, нека не се колебаят. Та, нека първо чуем госпожа Гепхарт като докладчица по директивата за услугите. Много благодаря, господин председател. Наистина слушах много а, внимателно целия следобят. Много е интересно да можем да се... Би било интересно да се върнем назад във времето и да видим колко беше скептичен парламента по отношение на директивата за услугите в самото начало, когато комисията излезе с такова предложение. Парламентът в началото направо отхвърли Работата по този документ обаче после беше постигнат по успех. Интересно е да се върнем наистина назад и да видим как се разви цялата работа. В началото имаше сериозен скептицизъм най-вече заради разходите, свързани с прилагането на документа. Хората се опасяваха, че ще се стигне до допълнителна бюрокрация, до допълнителна административна тежест и до повишаване на работния товар. Тогава си зададохме въпрос дали това е най-добрият начин да подходим към този въпрос, дали този въпрос не е прекалено щекотлив. Но сега виждам, че целият опит е бил положителен, че е, крайна сметка това е довело до много обратяващо обмен на мнение на практики. Крайна сметка можем да счетем е, целият опит наистина за е, изцяло положителен. Искам само тук да се върна на нещо, което беше казано от госпожа Жуан. С други думи, какво става сега? И къде ще се намираме след 3-4 години? Вие самите казахте, че този процес е подпомаган от е, отделни хора. Трябва тези хора имат поглед към бъдещето, виждат посока напред. Но какво ще стане след 3-4 години, ако тези хора вече не работят по този въпрос? Е, дали с това ще се приключи, дали ще се остане с някакви последни впечатления? И, и това просто ще си остане един процес, подкрепен от отделни хора – който няма да получи своето развитие. Знам, че в някои държави членки всичко е било свършено от министерствата. Т.е. там ще има жива памет. Но пък в други държави членки други хора, чужденци са свършили работата и това означава, че просто ще има едно прекъсване на, на усилията, които се полагат за доразвитието на прилагането на директивата. Интересно ми е да чуя какво е вашето мнение по този въпрос. Много съм доволна, че получихме документа на немски. Наистина би ми било много интересно да сравня с това, което получихме преди това. Искам само да ви прочета едно изречение, където се казва, че разходите по прилагането на директивата по услугите и взаимната оценка е било свързано с много разходи. Наистина разходите са били много високи и в крайна сметка работата е била неефективна. И а, това са изводите на господин Обердорф и те противоречат изцяло на това, което чухме този следобят от нашите експерти. А, какви са, а, какъв е вашия опит в това отношение? И след всичко това, един въпрос към нашите експерти. Това, което казваме тук в парламента, когато разглеждаме процеса на оценка и скрининга, Е, казваме, че не трябва това да се ограничава до политическо и официално ниво. Трябва да се включат всички, които са пряко засегнати, което означава доставчиците на услуги. Дали имате информация за техния опит във връзка с провеждането на тази взаимна оценка, от друга страна работодателите и потребителите. Трябва да видим какъв е бил техният опит, защото това е част от уравнението. Е, е, това, което беше важно, да се предостави свобода на предоставянето на услуги и дори свобода на движение, ако щете, в този контекст. това, на което се надявахме, че правните а, основания ще се прилагат както трябва и като че ли не виждам пълно осъществяване на тази наша цел. Ще съм ви благодарна, ако хвърлите повече светлина по въпроса. Well. Да, ще чуем експертите. И а, вие, госпожо Ханзлик, имахте въпрос. Е, Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на всички оратори, които изслушахме. Мисля, че всичко, което чуваме и тази дискусия е много интересна. Взимната оценка, то целият този процес може да бъде оценен положително. Мисля, че тук стигаме до популяризиране на най-добрите практики Взимната оценка беше много основополагаща в това отношение. Важното е в същото време да имаме по-интелигентно законодателство, но интелигентно законодателство, което да подпомага стопанските субекти. доколкото чувам, нашите експерти имат положителна оценка за а, процеса на взаимно оценяване. В същото време обаче имам въпрос е, както към нашите оратори, така и към Европейската комисия. Този процес на взаимна оценка е, беше проведен след началото на прилагането на директивата. Какво е вашето мнение? Е, дали този модел допринесе за ограничаването на прилагането на директивата – и дали този процес не трябваше да бъде проведен малко по-рано? Дали това нямаше да доведе до по-добро качество на разпоредбите в отделните държави членки? Дали има такава взаимовръзка между отделните елементи? Искам да попитам и представителите на държавите членки и тук. Какво смятате за състава на групите от държави, на така наречените кластери? дали резултатите ще да бъдат по-различни, ако самото групиране беше направено по друг начин. Държавите членки имаха ли някакъв избор а, към коя група да се присъединят? И накрая към Европейската комисия. комисията смята ли да използва резултатите при бъдещи оценки? Разбирам, че самият процес е помогнал на комисията да разбере процеса по-добре в отделните държави. Но комисията ще бъде ли подпомогната по този начин да оцени правилността на прилагане на директивата? Европейската комисия желая ли да инициира процедури спрямо държавите членки, които не са приложили директивата? Просто искам да знам вие, като Европейска комисия, дали смятате да инициирате подобни процедури. Благодаря ви още веднъж и благодаря на експертите за изключително интересните презентации. Няколко забележки от моя страна. В качеството ми на докладчик в Сянка, в екипа на госпожа Гепхарт, Много жалко е, че представители на неправителствения сектор не са тук в залата. По време в доклада за оценка бе повдигна следния въпрос. Прозрачността на процеса. Хубаво да чуем какво мислят самите участници в него. Това е един междудържавен процес. Оставам с са изградени добри мрежи отношения някои случаи заинтересованите страни също са имали възможност да добият представа за процеса, като цяло те смятат, че е по-трудно да участват в него. И противно на това, което каза госпожа Ханслик, въпросът е дали не е прибързано се целият този процес, защото заинтересованите страни все още не са ще започнат да се сблъскат с проблеми едва след като започне да се прилага директивата. Изглежда няма достатъчно информираност за всички възможности, които разкрива тази директива за услугите. Или пък стопанските субекти все още се притесняват от ограниченията. Това да е един по-скоро психологически момент. Интересуваме какво мислят заинтересованите страни за прозрачността на процеса. Те са представители на съсловни сектори. Представители в един сектор може да са били затруднени в една държава членка, но не и в друга. Така се опитвам върху теорията да наложа практически опит по прилагането на директивата. Хубаво е да чуя какво мислите по тези въпроси. Имате ли други въпроси, госпожа Шваб? Някой друг? Господин Шваб. Последен въпрос, след това ще дам думата на експертите. Извинявайте, се, трябваше да изледа от залата, за да говоря по телефона. Искам да взема отношение по следното което касае документа на Лукас Степфорте. Въпрос, по който говори госпожа Гепхарт. Искам да кажа следното. Могат ли да се правят генерализации в по-голям мащаб? Мисля, че не. Във връзка с това, което каза колегата от Полша, в крайна сметка директивата не тръгна гладко по редица причини. Понякога се счита, че трудностите са от другата страна на границата, национален мащаб. И ако вие виждате вашата роля е като човек, който може да улесни нещата, това е хубаво. Та въпросът ми към колегата от Полша е стигна ли посланието до обществеността? Администрацията дава ли се сметка какви са трудности в другата страна на барикадата? Сега ще дам думата на експертите. Хубаво е да чуем и професор Берже и господин Люпла. Какво мислят? Как е свързано всичко с това и с тяхната работа? Да вземат отношение по зададените въпроси. След това ще караме поред отзад напред. Господин Перже първи. Благодаря, господин председател. Да, наистина така ще си разделим задачата. Ще отговоря най-напред на въпроса зададен от госпожа Гепард във връзка, прочим, с опита на Брюксел столица, а именно как да се е, оползотвори по-нататък е, този процес на взаимна оценка. По директивата е, за услугите, процесът обхваща само тези въпроси, които са на постоянно внимание от страна на комисията – за е, зачитане на основните положения на договорите. Е, и тук не може да се е, търси друго, освен да се повтаря договорното положение или пък съответната практика на Европейския съд. И, и вече в някои области има, има големи спорове за е, това е, дали да се сближават помежду си професионалните общности или пък да запазват е, ограничените си периметри. И тук нещата се свежат до правото на инициатива. Ще трябва по някакъв начин да се конкретизира инструментариума, с който разполагат е, институционалните партньори за предлагане на нови е, законодателни е, идеи. И на мен ми се струва, че правото на законодателна инициатива на Европейската комисия очевидно би трябвало да се използва по-широко. На второ място по въпросът зададен от госпожа Анслик, дали не би било добре е, е, процесът на взаимна оценка да предшества, така да се каже, теоретичния крайен срок за въвеждане на директивата. А, сега, в този процес на взаимна оценка нещата не бяха еднозначни някои от държавите членки е, бяха оставачи, другите бяха относителни отличници и дори у нези, които бяха напреднали е, е, е, имаха възможност да, да изведат, да извадят определени полки. Да не говорим, разбира се, за тези, които бяха по-назад в процеса и разбираха, разбираха се, можеха да заимстват чуждия опит. Про Както казахме тук, взаимната оценка се отнася е, до три доста прецизно формулирани области или въпроси. Е, и е, разбира се, е възможно да се обсъжда всичко. Но, но поначало идеята беше след транспонирането да се види какво още не е направено какви, кои са пропуските и да се очертаят бъдещите действия. И е, последно, по общото приложение на този е, процес, е, аз бих изчакал с отговор на този въпрос. Що се отнася до въпроса зададен за прозрачността? Ясно е, че процеса на взаимна оценка не бе е, достатъчно прозрачен. Е, е, външния свят можеше да научи за него едва от съобщението на комисията. И тук важното е да кажем, че по време на груповите разговори между държавите членки нещата бяха достатъчно свободни. С участието или без участието на комисията. Е, и е, европейския дух е, някакси не можа да се реализира поради липсата на достъп на по-широки заинтересовани страни. И в тази връзка ние запитахме е, и особено нези, които са участвали в допитването, осъществено от самата Европейска комисия. И мнението е по-скоро нюансирано, що се отнася до липсата на прозрачност. От, е, от една страна, добре установилите се на общоевропейско равнище асоциации и издружения нямат критични бележки в това отношение, тъй като е, до тях вече са се допитали. Е, от друга страна, нези организации, нези сдружения, които нямат е, такова е, солидно присъствие на общоевропейско равнище, които представят по-ограничени национални интереси и съсловия, естествено са по-критични, що се отнася до липсата на прозрачност. Така че има, има една нюансираност, макар и да е ясно, че би било е, добре е, по някакъв начин заинтересованите страни да се осведомяват за хода на разговорите между държавите членки, без непременно да присъстват наживо на, на тази дискусия. И тук трябва да се търси някакво равновесие. Все пак, имайки предвид, че е, в интерес на, на свободния обмен между е, държавите членки е, трябва да се държи сметка и за необходимата поверителност. Процесът на взаимна оценка трябва да, да знаем е междуправителствен. правителствен и прозрачността е, се реализираше по класическия демократичен начин, чрез е, работата е, и съобщенията на парламент. Не сме мислили за някаква конкретна форма на привличане на широката заинтересована общественост. Доколкото, както казах, процесът се разглеждаше по-скоро като междуправителствен. А, после по време на, на, на груповите е, разисквания много добре беше това, че е, имахме възможност да обсъдим с всички съседни наши е, държави състоянието на услугите. Значи, тоест нашия кластър, нашата група бе особено уместно формирана. Ам, една наша забележка е, че комисията не би следвало да, да участва на нивото на груповите дискусии. Вероятно тази наша критика се ам, основава на, на нашата федерална а, структура. А, е, е, фазата на груповите разговори ам, е по-скоро предназначена за обмен между близки по интерес държавни структури и ми се стори, че понякога участието на комисията някак отклоняваше акцента, насочваше разговора в друга посок. И имайки предвид, че след това се предвижда и, и така пленарна фаза, така да се каже, в, в пълен състав, е, е, комисията е, с полза би могла да участва в него на този последващ етап. Що се отнася до съдържанието на, на груповите разговори, а, те обхванаха а, е, всичко, което е, така или иначе държавите членки свеждат до знанието на комисията по обичайния ред. Е, тук в случая говорихме за определено за сектора на туризма, за опазването на околната среда, за услугите в тази сфера. Твърде Е, нали, ние говорихме за единото гише и така нататък, за, за много конкретни въпроси. И, и, и, и е, всички тези чисто юридически е, спорни моменти бяха остали на страна съвсем, съвсем скоро. И, и се получи известно объркване между темата транспониране на това, което вече е даденост от една страна и вече практическите аспекти на прилагането и евентуално недостатъците на, на съществуващата уредба и идеите за нейното съвършенстване в бъдеще. Позитив е тук един аспект, разбира се, би могъл да, да бъде създаването на един вътрешен експертен потенциал на съответните администрации, но, но това не зависи в такава степен от Европейската комисия, както от наличието на вътрешна политическа воля във всяка от държавите членки. Така, нека сега е, госпожа, госпожа Шепановска. Е, Will, Will е, е, е първото ми име, то, то е по-лесничко за произнасяне, може да ползвате него. Искам да се спра на въпроса за прозрачността на вземната оценка и заинтересованите страни. можем да, да гледаме на нещата по следния начин. Да се извърши взаимна оценка по време на процеса на транспониране, когато се срещаме с държавите членки и техните администрации обсъждаме мерките по транспониране на директивата. Тоест, когато тече целият този процес, тогава наистина извличаме взаимни полуки, запознаваме се с сложните нормативни уредби на другите държави членки и можем да използваме най-добрите практики да откриваме сходните черти. Като цяло, това може да окаже много положително влияние върху целия процес. Говоря за транспонирането. Ако се извърши взаимната оценка, както бе направено това при директивата за услугите, т.е. след транспонирането, пропускаме именно по-голямото популяризиране на всичко това сред бизнеса, заинтересованите страни, служителите. Проведохме вътрешни дискусии в нашето министерство по въпроса и решихме, че е по-добре на груповите заседания да се споделя опита и проблемите на тези, за които правим законите законите на европейско равнище, които транспонираме в националното законодателство. Това ще подобри разбирането, а и нормотворческата дейност в бъдеще. Що се отнася до въпроса на господин Шваб – опита, който извлякохме от работата по групи, заедно с Германия, бе, че добихме по-добра представа за другите. Разбрахме защо положението е такова в дадени стопански субект. Знаем към кого да се обърнем при проблеми. Мисля, че този аспект на взаимната оценка е много ценен, защото именно ние, след това администрацията, ще трябва да решаваме проблемите на юридическите и физическите лица. Работата по групи, и то групи страни, които имат много делови отношения, съседни държави, е много полезен опит, който дава добри резултати за бъдеще. J'avais prévu d'aborder euh, plusieurs points qui ont été. Euh... Аз щях да засегна няколко въпроса. Ще, ще, ще се върна на тях, особено що се отнася до прозрачността е, по отношение на партньорите на, на заинтересованите страни. Е, бих се справила най-напред е, обаче на въпроса на госпожа Гепхарт. Какво ще стане от тук нататък? След 3, 4, 5 години. Как ще, как ще ползотворим всичко научено в хода на взаимната оценка? Аз мога да дам да ви осведомя за позицията на Франция в това отношение. Изработени са много работни материали, документи, както по време на груповите разговори, така и на, и на пленарните. Така че е, черно на бяло нещо е останало и то ще надживее времето. Френските експерти, е, които пък участваха в тази работа, след това широко разпространиха сред своите колеги в е, френската администрация информация за, за случилото се. И е, по-нататък е, не знам е, дали други държави членки са тръгнали по този път, но ние във Франция решихме да се, да се запази едно, едно звено в Министерството на економиката и финансите за директивата за услугите с вече значително по-малък състав от онзи, който имаше по време на транспонирането, но така, звено, което ще бъде пазител. Ако не на договорите, поне на директивата за услугите и, и пазител на онова, което е, се каза по време на взаимната оценка. Благодаря, е, госпожа Стран Баке. Ще продължи на шведски, тъй като току-що е установила, че има превод от този език днес. Ангуенде, вад, som händer framåt и hur vi tar det här vidare. Eh, det е en jätteviktig fråga. Аз е, бих искала да коментирам е, е, въпроса на, на госпожа Гепард. Какво следва? Много важен въпрос. В Швеция ние така гледаме на нещата. Трябва да Е, разпространяваме знания за директивата. Е, тоест не само администрацията да е осведомена за нея, а и е, всички професионални и търговски съсловия. И, и както във Франция, у нас има едно малко звено, което работи по директивата, то ще се запази. Ще направим всичко по силите ни да е, е, разпространяваме широко информация за директивата. Е, що се отнася до заинтересованите страни? Ние отрано взехме решение да привлечем различните сдружения, съсловия в процеса на взаимна оценка. Това, това бе по наша преценка. От самото начало бяха представени потребителските сдружения, Е, работодатели, е, синдикати. И още отрано ние ги запитахме на какви е, затруднения се натъкват на вътрешния пазар на услуги като сметнахме, че тази информация би била много полезна, би, би улеснила нашата е, задача. И ние редовно каним представители на тези организации, на заинтересованите е, страни. Сега, що се отнася до групите, до кластерите, в нашия кластер участваха Литва, е, Латвия и Естония, т.е. Балтийски държави и е, Финландия. Редовно заседавахме по време на е, фазата на изпълнение. Т.е. още, още по време на въвеждането на директивата, осведомявахме се взаимно за напредъка на, на процеса във всяка от страните. Ето, ето това е, което мога да ви кажа. А, благодаря. Ам, аз условно разлих нещата на две. Е, поради което и до сега не дадох думата на госпожа Брамтър. Е, сега бих искал е, тя да обобщи някои от нещата, които се чуха до сега и вече някакси бешевно да ни преведе към е, следващата част от нашия разговор, един по-широк въпрос за това до каква степен може и би следвало механизмът на взаимна оценка да присъства в нормотворческата дейност и в други е, области, по други материи, свързани с единния пазар. И как би могло да се приложи всичко това? Има ли някои трайни полуки, които могат да бъдат е, извлечени е, и, и, и прехвърлени към други области. Тук, като тук, разбира се, не става въпрос за някаква персонална приемственост, а по-скоро за институционална, както каза госпожа Гебхард, за, за една институционална памет. Така че лека по лека да се развие култура, да се развие нагласа, в държавните служби е, за сътрудничество е, между страните е, по изграждането на вътрешния пазар. Знаете, Солвит действа като един общ инструмент. Утре ще говорим за информационната служба за единия пазар. Така, моля, госпожа Брамтър, да коментирате накратко чутото и да ни въведете в следващата тема. Да, благодаря, господин председател. Бяха зададени доста въпроси. Сега по отношение на въпроса на госпожа Гербхарт, какво ще стане след няколко години? Наистина. Хората, които сме работили по директивата за услугите, се надяваме, че ще има последващи стъпки и ще продължаваме да се възползваме от познанията и от обмена на мнения, докато се стигна благодарение на, взим, на взаимната оценка. Надявам се, че ще можем да излезем с известни предложения а, между държавите членки и на ниво съвет за да може тази взаимна оценка да улесни разговорите и дискусиите, защото ще има повече взаимно доверие, взаимно разбирателство. Имаме доста добре разработена работна програма, която беше обявена по време на взаимната оценка. Тоест, според нас, доста скоро трябва да последват и резултатите. Е, що се отнася до потенциалното е, прилагане на процеса преди транспонирането на директивата, преди прилагането на директивата, е, смятаме, че ще ще е малко объркващо, ако бяхме направили тази взаимна оценка по време на транспонирането по няколко причини. Една от причините е, че този процес се приложи, за да се направи оценка на това как държавите членки се възползват от този марш за маневриране, който им се предоставя от страна на директивата. И тук чух представителката на Брюксел, столица, наистина трябва да се вземе политическо решение и на национално ниво. В противен случай е много трудно да се прилагат стратегическите разпоредби. Трябва да се вземе решение на ниво парламент. Какво ще бъде решението, което ще се прилага и а, какво пространство за маневриране ще имате. Много е трудно да се предвиди резултата от такива разговори, дискусии, а, в които все още почти всички участници а, не се чувстват достатъчно сигурни по отношение на политическия избор, който трябва да бъде направен. А, освен всичко друго, така, има и риск от повторно отваряне на дебатите на ниво съвет при приемането на директивата. И честно казано, това може да застраши и транспонирането на държавите членки. Не се знае дали държавите членки биха успели на време да транспонират директивата в такъв случай. Така че поради тези причини не смятаме, че това е процес, който трябва да бъде провеждан предварително. Въпросът на госпожа Ханзлик. Дали комисията ще използва резултатите от взимната оценка, за да се прилага по-добре директивата за услугите? Имаше обща договореност и ангажираност от наша страна. Трябва, искам да кажа, че това нито беше целта, нито пък последица от процеса, така че комисията се въздържа от такива действия, поради простата причина, че и всъщност комисията разполага с всички средства да разгледа националните текстове, текстовете на националното законодателство, дори на съответния език. Ако бяхме видели някакво нарушение, ние щяхме да се откъснем, да се отделим от процеса на взаимната оценка. Ето виждате, че Европейската комисия как счете, че ограниченията вече не вършат работа но това не бяха разговори, които бяха проведени така иначе в процеса на взаимната оценка. И наистина, като изслушах представителката на Брюксел столица, бих настояла а, още повече на, да, този, на тези тип дейности. Надявам се, че тези наши действия не са а, затруднили процеса. Ние не сме повлияли по, на процеса на взаимна оценка по никакъв начин като начин за оценка на мерките за транспониране. И накрая заинтересованите страни и прозрачността спрямо заинтересованите страни. Това, което казаха експертите, беше доста интересно според мен, защото може би наистина най-добрият начин на организация по време на взимната оценка и на скрининга е на национално ниво. тук имаме представители на петима държави членки. Си представете, тези хора а, наистина заседават в групи. Ако не беше така, ако нямахме прозрачност прямо заинтересованите страни, просто не виждам как този процес щеше да се осъществи успешно. Да, наистина говорим за ниво Европейски съюз, има европейски е, асоциации, организации, имаме представителство на това ниво. И виждаме как. Видяхме как държавите членки направиха това и на национално ниво по време на самия процес. Това определено подобри прозрачността и включването на заинтересованите страни в целия този процес. И така стигаме до втората част на изслушването. Тук става дума за използването на взимната оценка като инструмент на политиката. Първо, защото нямах възможност първи път, като взех думата да го кажа. От гледна точка на комисията, тази взем, взаимна оценка и за нас беше много трудоемка много усилия положихме, но усилията си заслужаваха. нямахме толкова добър поглед върху начина на прилагане на директивата на услугите, затова се ангажирахме с този процес на взаимна оценка. Определено резултатите са положителни, но също така винаги ясно сме казвали, че но оценка не е и не трябва да се използва по систематичен начин. Ние подчертахме тази позиция, както в съобщението по прилагането на директивата по услугите, както и в факта по единния пазар. Ние казахме, че това не е стандартна процедура, И така, като погледнах докладите от експертите, виждам, че критериите, които се предлагат в доклада, са много смислени, много логични. На първо място трябва да прилагаме тази процедура за директива, а не за регламенти, дори за рамкови директиви. И както виждате, директивата за услугите е един добър пример за широко обхватна или можем да кажем рамкова директива. Трябва, разбира се, да прилагаме този инструмент, когато държавите членки имат място за маневриране, възможност за маневриране, както е в случая с директивата за услугите, а също така и за стратегически или ключови разпоредби в области, които са много важни сами по себе си за общия пазар. И още веднъж не смятаме, че този инструмент трябва да се използва по време на фазата на транспониране. Това е различен процес от този на проучване или внимателно разглеждане на процеса на транспониране на държавите членки. Да, обезпечени сме, провеждаме семинари, различни обучения, които се провеждат от комисията, държавите членки, по един систематичен начин, но то според нас взаимната оценка е съвсем различен тип инструмент и трябва да се прилага само в специфични случаи. Поради тази причина трябва да взимаме такова решение за прилагане на този инструмент за всеки отделен случай, като не забравяме и разходите, ресурсите, които се влагат, както от страна на държавите членки, така и от комисията. Много ви благодаря. Много ви благодаря за това, че бяхте пределно ясна по този въпрос. Сега се обръщаме към експертите още веднъж. Може ли само да ги помоля да си изберат някои от тези бележки, които бяха направени и да ни кажат какъв е тяхния опит за прилагането в други области? Знам, че това е доста предизвикателен въпрос, но тъй като имате опит в директивата за услугите, имате и възможност да ни кажете за стоеността на този инструмент, как може да се модифицира, как може да се използва по различен начин. Дали да не дам думата на господин Бержия или госпожа Маршан, Машар, може би да си предадете думата в последствие. Госпожа Машар. Merci. Euh, je vais, je vais euh, благодаря. Аз, знаете, обещах да отговоря на другите зададени въпроси, така че е, сега ще се е, заема с всичко, което остава. Нееднократно се каза, че в този процес на взаимна оценка се водят разговори е, между е, държавите членки на равноправни начала при пълна свобода на словото, при условия на прозрачност между държавите. Това, това трябва да го подчертаем, от което обаче се налага и поверителност за останалата част от света. Тъкмо за да бъде свободен обмена и откровен между държавите членки, той не може да не бъде някак ограничен по достъп. Втори, е, втори момент, е, е, вече се каза, това е начин по-добре да се опознае, да се запознаем с чуждата уредба, да, да си сверим часовника, да видим дали има някакви альтернативни разрешения, които може да се окажат положителни и могат да бъдат заимствани. И разбира се, след като всичко това става след транспонирането, естествено не можем веднага да се обърнем и да изменяме и допълваме това, което сме въвели, но можем да го имаме предвид за напред. Сега един отрицателен аспект са наистина административните разходи, издръжката на процеса, който мобилизира доста ресурси. Във Франция ние запазихме един и същ екип, същия екип, който работи по въвеждането на директивата, работи и по е, взаимната оценка. Е, същите референти от министерства, 30-тина, е, бяха мобилизирани по време на, на периода на взаимна оценка. Така че този процес не е безплатен. И това трябва, трябва да се има предвид. Е, и издръжката му е, следва да се, да се е, има предвид при подобни разрешения, съгласно други директиви. Какво може да се, да се подобри? Взаимната оценка по директивата за услугите е, се свеждаше до съпоставка на законодателството, т.е. по-скоро в теоретичен план. Би било интересно, следователно, в други такива случаи да се включат конкретни казуси, е, да, да, се, да се проиграят е, някакви примери. Точно от самото начало на процеса на взаимна оценка. Що се отнася до това дали взаимната оценка трябва да предшества или да е, е, следшества? Е, процеса на транспониране. Няма окончателна позиция по този въпрос. Има аргументи за и против един и другия вариант. А, възникват, разбира се, е, въпроси, които засягат само определената държава членка. Е, трябва да се вземат и политически е, решения. Това в процеса на самото въвеждане. Така че някакси трудно си представяме въвеждането да бъде съпътствано от взаимна оценка. В какви други случаи може да се приложи по-нататък този процес? Аз поделям казаното от комисията, от господин Верже и господин Лепла. Не може системно да се, да се въведе е, този подход. Да не говорим, че той има своята е, цена. После, ако директивата има строго определено приложно поле, и аз не виждам е, какъв би бил смисълът. Напротив, е, механизмът би могъл да се приложи за директиви с пределно широко е, приложно поле, които дават и по-голяма свобода на, на вариране, на, на преценка от една или друга държава членка. Тогава при наличието на едно по-голямо многообразие на разрешенията между държавите членки би било уместно и да се, да се проведе такава взаимна оценка. Да, извинявайте, вече доста, доста време говоря. Само още нещо за корелационните таблици, е, така наречени съпоставителни таблици. Сега, аз мятам, че двете неща, взаимната оценка и съпоставителните законодателни таблици не се изключват взаимно. А предвид, че приложното поле на директивата за услугите е много широко, е, трудно е да се е, говори за съпоставителни таблици. Ние, е, между другото, транспонирахме по-отрасли на услугите, и би било изключително тежка работа за всеки от отраслите да се съставя такава съпоставителна таблица. Не говорим, че тя би била твърде непрегледна и нечетивна. Благодаря. Аз си отбелязах много, много конкретни неща. Казахте, напомнихте ни и, и за тези тестове за, за постигнати резултати. Госпожа Вил Щепановска е, накратко бих искал да се върна казаното от госпожа Брантнер за, за и против е, взаимната оценка при е, транспонирането на директивата. Мисля, че примери има и те са посочени в доклада. Има една група страни, скандинавските, най-вече, които по време на самото транспониране са обсъждали помежду си вариантите. И ако ние бяхме имали такава възможност в нашите групи държави да обсъдим различните варианти на транспониране, това е, щеше ще да бъде от обща полза особено за страни, които имат много общо в даден сектор или отрасъл. По-нататък, къде може да се приложи този механизъм по-нататък? Според мен отговорът зависи от оценката на взаимната оценка. Тоест от констатациите за нейната полза. Ако приемем, че е, е, взаимната оценка може да заработи още по време на транспонирането, а и след това, и с участието на заинтересованите страни, то според мен има много области на политиката с оглед на вътрешния пазар, в които този механизъм би бил приложим. Ако края на краищата равносметката е, е такава, че взаимната оценка е, има отношение единствено към момента след транспонирането, т.е. нещо като аутопсия е, на процеса, е, то е, тя би трябвало да се прилага вече в зависимост от конкретния характер на директивата. Ако директивата е голяма, от хоризонтален характер, така да се каже политизирана материя, каквато бе е директивата за услугите, то Взаимното опознаване е, на, на държавите членки, е, подхода им е, би било нещо уместно. Докато взаимната оценка по отношение на, ако можем така да се изразим, по-прости директиви, аз не, не виждам смисъл в нея. Ето така смятам аз по този въпрос. Да, вече много се каза от колегите. Но от вече казаното и от мен става ясно, че ние имаме своите съмнения за, за целесъобразността. Оценката след транспонирането. Това на нас ни се струва по-удачно. Е, защото става въпрос за политически инструмент, не просто за експертен, е, и това не, и в мащабите на е, Брюксел столица, мога да го кажа, една от преките последици от процеса е създаването и просъществуването на звено, което ще изразява общите насоки на економическата политика в Европейския съюз на, на нивото на областта. Е, е, е, значи, понеже веднъж вече похарчихме средства, някакси не ни се щеше да, да прахосваме и вече постигнатото. Така че, ето, на, това, това е една полза. Сега, що се отнася до разпростирането на този опит в други области, според мен Този, този, този процес би трябвало да съпътства едни сериозно поети политически ангажименти, в случая става просто за вътрешния пазар, за акта за единния пазар. И, и не виждам къде друга да би могъл да бъде приложен. Господин Лепла, малко Преждевременно е според мен да се произнасяме е, за ползата от процеса. Това е, е посочено и в е, нашия доклад. И днес е, най-вече очакваме какво ще каже Европейската комисия. Тя трябва най-сетне да стигне до извода, че взаимната оценка може да служи и за напред е, в процеса на изграждане на вътрешния пазар. Че на днешна, към днешна дата нищо окончателно не бихме могли да твърдим. Накратко за е, разпростирането на, на този механизъм, на този процес. Формално логически можем да постъпим към въпроса и най-вече рамковите директиви, стратегическите директиви. И поначало този процес е подходящ за всички нормативни материи, които имат еволюционен характер винаги където трябва да се, да се следва нишката на, на, на процес. И към този процес, към тази верига би трябвало образно казано да се закачи още един вагон. Вагона на взаимната оценка. А между другото, така са подбрани и е, въпросите повод, предмет на взаимна оценка по директива за услугите. Това са именно въпросите, по които не бе постигнат консенсус е, в рамките на директивата. Втори аспект тук е, е за, за сътрудничеството. Току-що тук се каза, спомена се за пространството на, на свобода, сигурност и е, правосъдие ако, ако вземем тази аналогия, и сътрудничеството между съдебните органи, между, между националните органи в рамките на това правоохранително и правораздавателно пространство. Видите ли, ако това е необходимо, то е защото не се познаваме добре, защото не си вярваме. За да има взаимно признаване, пак по аналогия с, законодател, с правосъдната сфера, трябва да се познаваме. Е, трябва да се разбираме. И, и така и във вътрешния пазар. Вероятно, трябва да се, да се отдава предпочитание на формите на сътрудничество на първо време, нали, ако не и на, на законодателните форми, за да се повиши доверието. Ето това е един, един втори е, важен е, аспект е, е, една проекция в бъдещето на е, тази взаимна оценка. Госпожа Странберг. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпроса дали процесът на взаимна оценка не може да хване и други области. Трудно да се даде категоричен отговор на въпрос. Всичко зависи от съответната област, структурата. А също е етапа, на който се намира съответния сектор, политическата преценка. Тук отношение има редица фактори. Но че съм за това да се проучи въпроса дали не може да се дублира тази процедура и разпространи в други области. Какви са доказателствата, че процедурата дава добри резултати? Бяха акцентирани вече някои положителните резултати. Една от хубавите страни на процеса, че може да се обсъди цял набор от различни оценки – Човек може да добие представа какво става в държавите членки, защо отделните държави членки са се спрели на един подход, а не на друг. Това е доста информативно. Дали оценките ни могат да се извършат в по-големи групи? На базата на директивите бе създаден форум всеки научи много нови неща, много бързо участниците добиха представа за подходите в другите държави членки. Този форум бе много важен. Участниците имаха възможност да дадат своите въпроси, изгради се един дух на доверие. На второ място, участието на комисията в пленарното заседание – Без приноса на комисията нямаше да се стигне до положителните резултати, до които стигнахме. Дали не трябва тази процедура да се върне един етап назад към етапа на прилагане? Това е малко трудно. Нещата не са се оталожили още, не са взети категорично политически решения. Не е ясно в каква посока ще се тръгне. Ние работихме в тясно сътрудничество с скандинавските и балтийските държави. До толкова, че всички този процес можеше да се извърши автоматично и предварително. Благодаря на всички, че споделихте своите идеи. Нямаме време за друг кръг въпроси. Ще попитам само госпожа Гебхарт дали иска да направи някои заключения. Предполагам, че те иска да кажа няколко заключителни думи по това, което чу. След това ще дам думата за още едно изказване и приключваме. Госпожа Гебхарт, първа. Искам да благодаря на Европейската комисия и на експертите, които ни дадоха толкова много информация. Отговорихте и на зададените въпроси, които не винаги се случва на изслушвания. Всичко това е много хубаво. Подлено получих и храна за размисъл не съм чак толкова скептично настроен, колкото си мислех, че съм към това процес на взаимна оценка. Ясно е, че този процес, свързан с е, най-различни разходи, изиска много усилия. Затова и трябва да се използва добре, за да носи някакви реални ползи. Това е, което научихме днес информацията, която ни се каза. Ако решим да следваме тази процедура в бъдеще, трябва да помислим за някои други критерии. Имам един малък въпрос. Госпожа Ханслик не даде отговор на един въпрос Какво мислите за тези групи от държави? Според мен те са сформирани по географски принцип. Успяхте ли да повлияете върху състава на групите? Кои държави да влизат в дадена група? Имахте ли във вашата група страни с по-различни култури, по-добре ли ще според вас се съчетаят в една група Швеция и Гърция? Ще има ли ползи от такъв тип комбинация или бяхте съвсем доволни от състава на групата? Господа, госпожа Бромто отговаря за този процес, комисията, т.е. така че трябва да се обърнем към комисията за състава на групите. Преди да приключим съвсем накратко, госпожа Бромто. Да, ние взехме решението наистина за отделните групи от държави. Преценихме какви критерии да използваме, дали държавите са близо една до друга. Отчетохме и езиковите проблеми, възможните езикови проблеми. Много внимателно разгледахме кои държави да влязат в отделните групи. Не мога да твърдя, че всички бяха много доволни в началото, когато получиха списъците, но в крайна сметка резултатите бяха добри. Проявиха голям интерес и желание да обменят опит в другите държави, които участваха в съответната група. Може би има други критерии, които могат да бъдат избрани, защото за първи път провеждаме този процес. Проведохме и предварителни разговори за евентуално разместване на държавите в групите, но това означаваше, че щяхме да осложним ситуацията неимоверно и ние не сме защитници на а, тази система. Да, иначе бихме допуснали определена гъвкавост в определенето на групите, така че сега вече от тук насетне ще оставяме на държавите да решават какво е правилното решение, но е важно да имаме баланс в групите, в крайна сметка да има кой да вземе решението. Защото иначе ще има държави, които ще искат да се си в едни и същи групи. И ще остават останалите, така че това беше нашето задължение да накараме този модел да проработи. Благодаря ви. Наистина, мисля, че това е въпрос, който нашия докладчик ще иска да обсъди с вас. Сега, госпожо Ханзлик, ако може от вас няколко заключителни слова, на къде от тук на сетне? Само за да приключим сесията. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички експерти. Смятам, че тази дискусия беше изключително плодотворна. Научихме толкова много интересни факти, получихме много информация. И благодарение на колегите получих отговори на всички свои въпроси. Те ми отговориха. И информацията, която получихме, ще ми помогне при изготвянето на становището. След това ще бъде едно последващо становище. И по-широко обхватно. И слушах внимателно вашите позиции и мисля, че този процес на взаимна оценка, въпреки, че имаше така известно отрицателно мнение спрямо него в началото, в крайна сметка се оказа един положителен опит за определени държави членки. Също така смятам, че до голяма степен това допринесе за по-доброто взаимно разбирателство между различните държави членки по отношение на някои от липсващите елементи в процеса на прилагане. Още веднъж много ви благодаря за добрите намерения и е, доколкото разбирам, ще приключим това изслушване. Още веднъж благодарности за доброто взаимодействие и сътрудничество. И а, още веднъж преди да приключим заседанието, искам да отбележа, че имаме график за оценката на взаимната оценка до 21 юни като в крайна сметка измененията ще бъдат разгледани в края на август и в нашата комисия проектът доклада ще се гласува на 19 септември. През октомври предполагам, че докладът ще бъде гласуван в пленарна зала в Страсбург. Много ви благодаря за вниманието, госпожи и господа. So thank on behalf of the committee um, all the experts have come. Um, we have a copy of the study to have. Разполагаме и с копия на резултатите от проучването. Ще можем да го разгледаме по-подробно. Благодаря на професор Берже за това. Мисля, че е, имаме достатъчно е, копия, които да дадем на експертите, които ни посетиха, да си ги занесат вкъщи. Благодаря ви много. И още имате възможност да ни изпратите своите коментари, ако имате такива. Искам само да рекламирам нашата собствена мрежа за комуникация. Има на нашия бюлетин, вътрешен бюлетин. Надявам се, че има все още хора, които ни гледат онлайн. Можете да ни изпратите имейл, ако отидете на нашата интернет страница и ще се абонирате, ще започнете да получавате ами, копия, ще започнете да получавате нашия бюлетин. Прозовавам всички да вземат участие в изграждането на тази мрежа. И последно, някои от по-общите коментари, които направихме за начина на прилагане на директивата за услугите, но най-вече за това дали са запознати стопанските субекти. С това това може да се превърне в наш бъдещ проект. Искаме да видим как се популяризират различните възможности, защото виждаме, че са положени наистина неимоверни усилия. Държавите членки направиха големи инвестиции и трябва всички тези инвестиции да ни се възвърнат. Важно е да имаме повече възможности, по-динамичен пазар, по-инновативни услуги и всички други добри неща, към които се стремим. Още веднъж хиляди благодарности и а, само искам да напомня на членовете на комисията, че ще подновим нашето заседание утре в 9 часа. Доста натоварена програма като ще видим демонстрация на информационната система за вътрешния пазар. След това ще изслушаме комисар Джон Дали, който ще се обърне към нашата комисия, ще говори за своята бъдеща работна програма. А след това имаме още една презентация в 10.30, а в 11.30 ще дойде комисар Нели Круз, за да говори за цифровия дневен ред, цифровата програма. Тоест чакат ни доста вълнуващи обсъждания и очакваме с нетърпение утрешния ден. Много ви благодаря и ви пожелавам изключително приятна вечер.